Colleagues, ladies and gentlemen, shall we get started? Колеги, дами и господа, нека да започнем. Вече е 9.10. Бихте ли помолили представителите на вашите политически групи да се обадят на вашите депутати, защото в залата имаме само трима за сега. Разбира се, най-квалифицираните трябва да призная но много от останалите колеги не са тук. We have plenty of points in our... Имаме доста наситен дневен ред. Затова предлагам да започнем с приемането на дневния ред. Предлагам няколко древни промени. Липсва а, обичайната точка за съобщение на председателя. Това ще бъде в точка втора. То, втора допълнителна точка за официално одобряваните а, субсидии за износ на Яни Жадо Аз трябва да напусна за кратко заседанието. Осма точка, по която аз съм докладчик, ще бъде преместена за заседанието тази сутрин. Точка 14 на господа Рувол ще бъде отложена за следващото заседание защото докладчикът е, няма възможност да присъства на днешното заседание. Имате ли някакви възражения? Можем да приемем дневния ред с измененията в такъв случай. Сега съобщение на председателя. Както знаете, както обикновено, това заседание също ще се предава на живо, така че внимавайте как се изразявайте. Ако проявявате интерес към определена точка от дневния ред, трябва да заявите желанието си за изказване. Господин Бонерман ни съобщи, че е променил политическата си група ECR така ECR се превръща в четвъртата по големина група в Европейския парламент. Това ще доведе до промяна и до състава на нашата комисия в съответствие с тази промяна. Ще ще имаме сега три депутата от ИСР е и само двама от ИФИ. countries for which he was Като председател ще поема досието, което беше освободено от е, един друг колега. Така че виждате, че моята задача става по-сложна. Относно времето за гласуване, противно на това, което решихме наскоро на заседанието на координаторите, Следващото ни заседание на 12-13 юли. По време на него, и по изключение, ще има гласуване през първия ден, за да могат да се приемат някои становища за комисията по външни работи и останалите гласувания ще останат за 13, както е обикновено. Ако нямате възражения за тези древни промени, считаме, че те са приемти, както бяха одобрени от координаторите миналата седмица. На следващо място одобрение на протокола от заседанието от 23 и 24 май ще считаме протокола за приета, освен ако не постъпят някакви възражения до края на днешното заседание. Преминаваме към следващата точка. Етап на развитие на текущите тристранни преговори. Дам вам думата последователно на съответните докладчици по тристранните преговори, които са в ход. Първият се отнася за регламент, който изменя регламента за общностен режим за контрол върху износа на стоки и технологии с възможна двойна употреба. Докладчикът не е тук. Дали Даниел Каспари е тук? дам минутка да се поставя слушалката. Може да започнете. Господин председател, уважаеми колеги, Стил Алфред ме помоли да го замести и да ви запознае накратко с развитието на преговорите. Що се отнася до това досие, ние вече проведохме гласуване в нашата комисия, определихме каква е нашата позиция и имаше а, доста спорно гласуване за това дали да мине на първо четене, но окончателното гласуване все още предстои. Докладчика по време на триалога успя да прокара повечето от позициите на парламента. На последното пленарно заседание в Страсбург се проведе ново заседание, където се разгледаха трите оставащи въпроса. Основният въпрос, по който не беше постигнато съгласие до последният момент, за партидите с ниска стойност не знае дали трябва да се постави някакъв прак, е, под който износа да бъде по-улеснен, но съветът беше доста против е, подобна идея. Беше предложена позиция, е, близка до тази на парламента в съвета. Това е тема, която, ако беше прията, трябваше да означава, че няма да има успех по всички останали въпроси. За това, за да пасим на това, което сме договорили, се договорихме до 2013 година комисията да направи ново предложение за този законодателен акт, най-вече по въпроса за партидите с ниска стойност Получихме ясни уверения, че трябва отново да разгледаме тази тема и въпросът ще се включи в законодателния текст. Комисията обаче трябва да направи ново предложение. Както вече казах, не успяхме да прокараме този въпрос, но все пак отворихме прозореца широко, поне по време на нашия мандат, да започнем преговори и да не допуснем да се забрави този въпрос до 2014 година. Трябва да благодарим на господин Лайтфрид, също на господин Мауро, на секретарията, които много помогнаха. Ние очакваме официалното потвърждение на съвета. Председателят, благодаря ви за тази информация. Искам сега да Да, благодаря на работилите по тази тема. Относно основните насоки за официално подкрепените субсидии за износ на 23 май беше постигнато съгласие по всички оставащи въпроси. Господин Жадо е нашия докладчик, но той не е в залата. Окончателното заседание се проведе на 17 юни, за да се подготви компромисен текст. Ние бихме искали да разберем какъв е резултата от това заседание. Относно моите доклади за извънредните търговски мерки които участват в процеса за стабилизиране и асоцииране с Европейския съюз. Имам удоволствието да ви информирам, че най-сетне, след месеци на протакане, съветът се умя да приеме мандат за преговори за втората среща в рамките на триалога, който предстои да се проведе този месец това е добра новина, защото изминаха повече от 6 месеца, през които не успяхме да накараме съвета да обсъжда тези въпроси с нас, защото съветът нямаше мандат за преговори. Относно предложение за регламент по член 10 на протокола от ООН, с който се създават мерки за контрол на търговията с огнестрелни оръжия, части за тях и боеприпаси. Докладчикът е тук. Първото заседание е проведено на 15 юни, второто е планиране за 23 юни но нямам информация за постигнатия напредък, ако изобщо има такъв по тази тема. Що се отнася до хоризонталните диалози по търговските инструменти. Member on the joint uh, delegation of the European Parliament. Делегацията на Европейския парламент договори обща позиция на парламента. Получихме предложение от страна на Европейската комисия в законодателните текстове да се включат някои от въпросите, които иска парламента по отношение на делегираните актове и през следващите седмици. Може би това ще залегне в окончателните е, изменения. Сега давам дума на, на докладчика, за да ни запознае с е, развитието на този въпрос. Благодаря, господин председател. Утре ще се проведе четвъртия кръг е, от преговорите по помирителната процедура. Ние се опитаме да се фокусираме върху процедурните и и институционални въпроси, без да, да отваряме по същество тези теми, но се опитваме да спечелим на своя страна комисията и съвета, за да се съгласят да включат съвместното вземане на решение в самия текст на регламента, което означава, че по този начин ще се гарантира, че в бъдеще парламентът ще има възможност да взема съвместно решение по регламента. Ако съветът и комисията се съгласят с този подход на парламента, съм убеден, че скоро ще можем да финализираме този въпрос и да достигнем до успешен завършек този важен е, инструмент, който е толкова важен за нашата комисия, след това повече от две години преговори. Е, трябва да имаме предвид обаче, че са важни особено две теми. Инструмент ITI, който е в отговорността на нашата комисия, и SI за регламента за бананите, който е в правомощията на Комисията по развитието. Това са въпроси, които са особено важни за страните партньорки на Европейския съюз. Затова всички институции трябва да намерят решение за реализирането на тези програми в определените срокове. Страните партньори очакват ясно регламентиране от страна на Европейския съюз. Искам също да подчертая тук в комисията, че се придържам към формулировката и разбирането за това, което вече сме договорили за тези инструменти с съвета и комисията на първо четене и приемането на предложението за съвместно вземане на решение ще бъде основа за продължаване на преговорите в бъдеще. Председателят. Да кажа, че това бяха много сложни преговори, защото бяха ангажирани 3-4 комисии, Казва се, беше много сложен и съм удовлетворен да ви кажа, че парламента може да излезе с обща позиция след продължителни и откровенни обсъждания. Това беше триумф на е, парламентарната демокрация. Искам да благодаря на докладчика и докладчиците на другите комисии под ръководството на господин Квадрас. Е, и с помощта на делегацията на Европейския парламент ние успяхме да демонстрираме дух на компромис, както по отношение на съвета, така и по отношение на комисията. Това бяха непознати територии, непознати проблеми. Именно за това беше толкова важно Европейския парламент да може да работи успешно и да, полу... да постигне победа по някои пунктове, но в дух на компромис с други органи на Европейския съюз да се постигне удовлетворително решение. Сега, нека да преминем към точки 4, 5 и 6, защото те се отнасят за един и същи проблем, а именно изменението на графиците, за отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз. Значи става дума за Австралия, Аржентина и Нова Зеландия. Както знаете, по време на последното ни заседание е, изслушахме много подробни, много ясни обяснения от страна на комисията и предвид тези обяснения и съдържанието на международните споразумения, това е приятата процедура. Аз ви предлагам да приемем споразуменията в сегашния вид. Комисията е спасила правилата на Световната търговска организация в е, процеса на присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз и както и съответните членове на споразумението, общото споразумение за търговията ГАНТ. Също така се предвиждат целенасочени компенсации за съответните държави във връзка с членството на СТО няма отрицателен ефект върху съответните отрасли в Европейския съюз. Всички споразумения са подписани, така че, според мен, ние можем да гласуваме на 30 август след лятната вакансия. А, сега, ако искате да вземете отношение, може би докладчиците в сянка, а, но първо да чуем е НП. Имате думата. Благодаря, господин председател. След това, което казахте, няма много а, какво да добавя, освен едно малка корекция, която е почти неутрална. Тук няма щети. Ние знаем, че това е първото съгласие на Европейския парламент. Преди това е имало сходни корекции, които бяха подписани с Бразилия. Но а, тук нямаше нужда от съгласието на парламента, тъй като ставаше дума за период преди приемането на европейския договор. Сега по въпроса за Китай и а, Штатите, парламента ще бъде ангажиран в общи линии. Бих споделил вашето заключение от името на нашата група. Ние сме съгласни с това парламента да даде своето съгласие. Um, Благодаря, господин председател. Аз не смятам, че комисията има нещо да добави на, на това представяне, което беше, то беше казано по време на заседанието на комисията. Каза се нещо извън микрофон. Следващата точка е точка седма. Споразумение между Европейски съюз и Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селско-стопански продукти. Нашия доклад е по процедурата на одобрение. Ще разгледаме проекто препоръката. Докладчика е Хелмут Шолц. Получихме материалите от комисията на 1 април, така че нека да изслушаме докладчика Хелмут Шолц. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Всъщност за първи път обсъждаме този документ и имаме възможност да изчакаме този документ. През април получихме документ от Европейския съюз, в който се поиска приключването на преговорите за споразумението с Норвегия. Тук се предлагат нови концесии за тарифите, както от страна на Европейския съюз, така и от страна на Норвегия. И това споразумение за новите условия на търговията идва след двугодишно двустранно преразглеждане на условията за търговия, както това беше заложено в споразуменията за търговия още от 1992 година. Както всички знаете, Норвегия е основен търговски партньор на Европейския съюз. Това е петия търговски партньор на Европейския съюз, но до днес, дори предвид дългата история на добри двустранни търговски отношения, Норвегия все още не се облагодетелства от либерализирания търговски режим. И аз мисля, че е възможно да се увеличат търговските потоци между тези два партньора, защото те могат да бъдат по-мощни. Мисля, че износ на селско-стопански продукти на Европейския съюз се увеличил повече от два пъти след последното споразумение от 2003 година. Именно затова търговския баланс на Европейския съюз с Норвегия вече излезе от негативните стойности той е положителен в сферата на селско-стопанската продукция. Така че от гледна точка на ЕС, потенциалният ефект на, нов, на новото споразумение е повече шансове за селските стопани от Европейския съюз, което може да увеличи стойността на европейски на износа на Европейски съюз с около 20%. Той сега възлиза на около 250 милиона евро, така че това може да доведе до по-добър износ на някои а, плодове, зеленчуци, захар и така нататък, доста широка гама с стопански продукти. Също така става дума и за по- чувствителни продукти, като месо, местни и млечни произведения. Има споразумение от двете страни. Не става дума само да се включва е, даден партньор с оглед на интереса от неговото включване. Интереса е двустранен. Европейския съюз разглежда пълната либерализация за някои продукти със свободни квоти и също така дава допълнителни квоти за други продукти. Това означава в общи линии липса на митнически приходи от порядъка на 5 милиона евро. И това е нещо, което трябва да вземем предвид, когато вземем решение. В общи линии, аз мисля, че сте видяли кратката обосновка. Искам да а, ви препоръчам да се съгласите с документа и е, да попитаме комисията какви други стъпки може да се предприемат във връзка с отношенията на комисията с Норвегия, във връзка с за медалските и селскостопанското производство. Това е моето встъпление. За мен ще ви бъде много интересно да чуя какво могат да кажат докладчиците в сянка по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Хелмут. Чакаме някой от докладчиците в сянка, затова ще дадем думата на комисията. Благодаря, господин председател. И благодаря, че ни давате възможността да представим това споразумение. Това споразумение е плод на продължителни проучвателни разговори. Целяхме да убедим Норвегия да започне същинските преговори. След това, след като почнаха преговорите през 2008 година, те продължиха на практика две години с различни опити да се постигне успех до подписването му през миналия април месец. Искам да благодаря на господин Шулц за отличния проект за препоръки. Там се определят съвсем правилно рамките на това споразумение. Член 19 от споразумението предвижда механизъм за предоговаряне на всеки две години и в действителност ние вече сме на етапа на второто преразглеждане на споразумението. И това се обяснява че с обективните затруднения, срещнати от е, Норвегия е, при започването на преговорите за е, търговията с селско-стопански продукти. И тези затруднения са свързани с контекста, в който трябва да разглеждаме норвежкото селското стопанство с едни трудни климатични условия. И трябва също така да констатираме, че Норвегия не проявява агресивност към европейския пазар. 50% от под селскостопанското потребление в Норвегия е обхванато от внос, се покрива от внос. Това представлява 70% внос от Европейския съюз. Всички тези фактори обясняват защо Норвегия не желая либерализирането на обмена на селско-стопански продукти. Или поне да не се либерализира по-силно този обмен. Позволете ми да цитирам няколко цифри. Става въпрос за либерализация на допълнителни 20% в стойност от европейски продукти, предназначени за Норвегия. Това ново усилие за либерализация обхваща основно 6 отрасъла – месото, някои сирена, зърнени продукти, плодове и зеленчуци и някои растения или растителни продукти. Когато влезе в сила това ново споразумение, 60% от обмена на хранителни продукти между Европейския съюз и Норвегия би трябвало да бъдат обхванати от това споразумение. И сега, за да отговоря на въпроса, зададен господин Шулц и за да погледнем в бъдещето. по време на следващите предоговаряния ще бъде възможно да подобрим обмена на тези селско-стопански продукти. Разбира се, тези е, подобрения, както каза, ще бъдат възможни в бъдеще и особено при следващото договаряне след две години, както е предвидено по член 19, Комисията се надява, че ще има нови отстъпки и от двете страни, благодарение именно на тази клауза за предоговаряне, така че става въпрос за истински процес на либерализация, който ще може да се предвиди е, продължително, приемствено и ще може да бъде допълнен чрез други мерки, облегчаващи обмена между Норвегия и Европейския съюз дори това да се вписва в доста труден контекст. Във всеки случай е много деликатно да се правят някакви предвиждания днес в дългосрочен план. Благодаря ви. Е, Ще помоля нашия докладчик в сянка, господин Клад Фелер, да е, вземе отношение. Благодаря, Робърт. Мисля, че е съвършено ясно че ние в е, Европейския съюз е, имаме силен интерес в сферата на е, отношенията ни с Норвегия, сектора на селското стопанство. Ако Норвегия един ден се присъедини към единия пазар, ние ще трябва да, спа... да спазваме съвместно всички тези норми. Ние можем да приемем само инициативи в тази посока. С костопанските въпроси, които са заплаха за фермерите, изискват от нас също да отчитаме и ситуацията с конкуренцията на пазара защото не трябва да допускаме интересите на земеделието да бъдат жертвани за други цели. Има настъпателност, що се отнася до отношенията ни с Норвегия в сферата на селското стопанство. Очакваме развитие през едните седмици. Има ли някой друг, който желая да се изкаже, преди да преминем към комисията? Шулц. Благодаря. Благодаря на комисията за направените бележки. Считам, че действително е много важно да разберем за какво става дума. Отново искам да благодаря за обясненията, които бяха дадени. Условията за търговия с Норвегия като наш партньор са действително много специфични и те трябва да бъдат отчитани. Ние трябва да имаме един чувствителен подход, дори ако искаме да увеличим своя износ към Норвегия и да либерализираме търговията с скостопански стоки, ние трябва да гледаме на Норвегия като на важен партньор за нас. И трябва да търсим решение на предизвикателствата, по един взаимно приемлив начин. Мисля, че член 19 създава добри условия в това отношение на всеки три години да правим преглед и да предоговаряме някои аспекти. Мисля, че трябва да настояваме за всичко това, когато обсъждаме промените в общата сълскостопанска политика. Ние променяме своето сълскостопанско производство като отчитаме търговските ни отношения и износа на такива стоки за трети страни, партньори. Аз очаквам да изслушаме допълнителни да ви коментари, за да можем да следваме графика за приемането на този документ. Искам да поставя един въпрос към комисията. Дейвид не го спомена рибарите в Шотландия са сериозно обезпокоени от вноса на сьомга от Норвегия. Някои могат да твърдят, че те идват от Австралия, но никой не спомена тук отглеждането в изкуствени условия на сьомга в Норвегия, което има отражение за нашите фермери. Искам да помоля представителя на Европейската комисия да отговори. Господин председател, да, действително, трудно е да се намери удовлетворителна формула за аквакултурата и за рибовътството. Това селско-стопанско споразумение не засяга продуктите от риболова. Така че тези компенсационни системи между селското стопанство и рибарството, които познаваме, не са възможни тук. За съжаление, не е възможно да предвидим такъв обмен между селското стопанство и е, продуктите от риболова. Поне в този вид споразумение не можем да предвидим такова нещо. Но съм напълно съгласен с това, което каза господин Шолц във връзка с особения характер на това споразумение, с спецификата на норвежкото селско стопанство. И мисля, че при следващите предоговарания комисията наистина ще обърне специално внимание и ще прояви чувствителност спрямо норвежкото селско стопанство, което наистина трябва да се отвори към пазара, но прогресивно и спазвайки именно специфичните условия, за които говорим. Благодаря, господин председател. Um, Благодаря. Сега ще преминем към точка 10 защото Яник Жадо не е тук. Ние ще изчакаме той да дойде и да преминем сега препоръка до съвет и комисията относно преговорите по споразумените за асоцииране между Европейския съюз и Молдова. Да, всъщност това ще бъде едно преживяване и за вас и за мен. Сега по въпроса за Молдова. Първо, Молдова има сериозни политически проблеми в момента. Не на последно място а, проблема с, с Приднестровието. И а, този конфликт по-скоро се засилва, а не се подобрява. В момента парламента на тази страна не може да постигне съгласие. А, по това, по избора на президент, но сега не е редно да го казваме в една държава, в която е, от една година няма а, правителство. Аз се занимавам с главата търговия. От гледна точка на търговията, това, което може да се каже, че макар, че ние вчера договорихме със съвет на мандата на водене на преговорите, вероятно ще минат една, може би две и три години за, преди да се постигне нещо. В момента сме в подготвителен план, за да се подготви Молдова за едно задълбочено и всеобхватно търговско споразумение. Определено ще трябва да се приемат структурни промени, за да може да се приеме едно търговско споразумение споразумение. Става дума за една тежка економическа криза. Много от регионите зависят много от а, преводи а, на средства от порядъка на 5 до 15% от а, прихода. Има а, възможност за разширяването на економическите дейности. Производствените стандарти в Молдова не са достатъчно високи за собствени, за задоволяване на собствените им нужди и естествено и за Европейския съюз. Аз съм разтревожен по отношение на Молдова, че ние а, а, занимава, вземаме една държава, която е много далече от е, нашите стандарти и налагаме хармонизиране с европейските стандарти. И опасността е, че ще стане още по-трудно за Молдова да търгува с Европейския съюз и това се вижда в селско-стопанския сектор защото те може би ще излязат на пазари, които не са на Европейския съюз. това искам да предложа да се задават разумни условия на Молдова, които да не ги принуждават да се а, домогват до стандарти, които са по-високи. Но не смятам, че трябва да претоварваме Молдова. А, естествено, трябва да се спазят някои стандарти и да се надяваме, че ще, ще могат да постигнат това, което се иска. А, да се надяваме също така, че Молдова няма да се нуждае от либерализиране на пазара, тъй като имаме доста либерален режим, но е, искаме да насърчим преките инвестиции. Това трябва да бъде част от преговорите. Те се нуждаят от помощ за подобряване на селско-стопанската си продукция, евентуално от по-добър достъп до европейски капитали също така трансфери от Европейския съюз, необходими са им по-добри контакти с външния свят, подкрепям либерализирането на визовия режим. Така че вместо да се дава една структура, тази структура трябва да им даде възможност да спази за 2-3 години хигиенните стандарти на Европейския съюз. В общи линии това ще бъде моето становище. И още нещо последно, Робърт. Както споменах в началото, вчера се съгласи съвета да се водят преговори по глава търговия проекто директивата на комисията а, с гриф а, ограничено а, произведе документ преди няколко месеци. Но ако искам да си свършим работата добре, би трябвало съвета да приеме тази директива, доколкото разбира, вчера съвета няма никакво намерие, намерение да ни предостави този документ. Тук комисията не е виновна, но може би ние трябва наистина много да настояваме, за да получим тези директиви за водене на преговорите. Председателя. Да, това е, може би е, добре. Може би председателя да пише, трябва да пише на съвета, защо се прояви тази ситуация, защото се намираме в ситуация, в която трябва да покаже мускули. Но сега господин Шолц. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с встъпителното изказване на докладчика по това важно досие за нашата комисия. Той не отдавна изслуша мнението на комисаря относно политиката за партньорство на Европейския съюз. Молдова в този контекст трябва да се признае като партньор, с който искаме да развиваме продуктивни отношения до момента, в който тя може да има перспективи за членство в Европейския съюз. Това беше споменато от комисаря Фюле мисля, че това означава, че трябва да проявим чувствителност по начина, по който ние гледаме на сегашните ни бъдещи търговски отношения с Република Молдова. Подкрепям докладчика и молбата му към съвета да ни предостави информация за основните аспекти на мандата, тъй като ние трябва да участваме не пряко в преговорите, но трябва да разбираме какви са основните съображения на двете страни, които се отстояват в преговорите. И искаме да подкрепим подхода да има прозрачност на преговорите от самото начало ние да знаем за какво става дума по време на преговорите и какви ще са последиците за гражданите. Също се присъединявам към колегата Шулц в становището, че наистина предложенията на господин Мартин за становището на нашата комисия по споразумението с Молдова е от важно значение. Особено ми харесва точка 5 от неговото предложение, в което се насърчават молдовските власти да продължат да полагат усилия за създаването на благоприятен климат за инвестиции, най-вече за външни инвестиции, като разрешават вътрешни въпроси, свързани с економически и търговски отношения с Европейския съюз. Бих искал да споделя, че така по време на контактите си с български бизнесмени получих оплаквания във връзка с някои много сериозни проблеми, свързани с намеса на държавни органи в вътрешно фирмените дела на чужестранни инвеститори, които създават пречки пред свободното и създават пречки и препятствия пред инвеститори от страни членки на Европейския съюз създават, поставят ги в неблагоприятно положение спрямо а, национални а, компании. Аз мисля, че в тази връзка ние бихме могли да подсилим предложението в тази точка и да призовем молдовските власти наистина да третират а, всички инвеститори, всички компании по равен начин, независимо дали те са национални или чуждестранни, с оглед именно постигането на по-благоприятно и насърчителен климат за чужестранните инвеститори в тази страна. Това е моето предложение. Благодаря. Благодаря, Мартин. Има ли представител на Европейската комисия, който също би желал да се изкаже по въпроса? Изглежда няма в момента. Ако някой дойде по-късно, ще му дадем думата. Сега Мартин дали желая да добави нещо? Господин Шолц. Господин председател, аз не споменах едно важно нещо, което трябва да има предвид. Когато говорим за съскостопанското производство, важна част а, тук е, е винопроизводството, което означава, че преговорите трябва да се фокусират а, върху определена либерализация. Нашето винопроизводство в Европейския съюз а, не трябва да задушава молдовското винопроизводство, тъй като това е основен отрасъл за страната. Преди около една година а, стана дума, че винопроизводството е част от националното богатство на страната. Затова ние ще навлезем в една много деликатна сфера. Когато а, говорим за този вид производство в страната. Затова бих приканил Европейската комисия да вземе предвид този конкретен въпрос, когато поставя предварителни условия за преговорите. Ние трябва да разберем какви са основните интереси на молдовските партньори. Благодаря, Хелмут. Проблема е, че няма представител на комисията, тъй като ние изтеглихме точката. Комисията ще дойде по-късно. Аз искам да преминем към доклада на Петър. А, и вече може би ще се върнем на тази точка тогава, когато комисията изпрати представител и тогава вече ще можем да зададем накратко въпрос на комисията. Няма да се впускаме с подробности. Дейвид, имаш ли нещо против? Прекрасно. Тогава, Петър, имаш думата. Благодаря, господин председател. Това е нашата позиция по точка 11 за бюджета, за проекто бюджета за 2012 година. Първо искам да направя един кратък преглед според комисията, основната цел на бюджета за 2012 година е да подкрепи европейската економика и гражданите за повишаване на растежа и възможностите за работна заетост. Целта е също така интелигентно, устойчиво и а, всеобхватно развитие, така както това е залегнало в стратегията Европейски съюз 2020 година. На този фон комисията откроява три приоритета в проекто бюджета си. Първа инвестиция за растеж с фискална консолидация, второ подкрепа за стратегията Европа 2020 година. Трето, засилване на приоритетните сфери в Лисабонския договор. Комисията предлага 3,7% увеличение на бюджетните вноски а, това е 4,9% повече във връзка с, с брутния национален приход. А, тук имаме 1,2%. А, което е 1,1%, 1,01% от брутния национален приход. Това е в рамките на таваните на максималните стойности. Значи имаме 1,6 милиарда повече разходи за плати ангажименти, 8,8 милиарда за плащания. Повечето от тези фондове с 7,9 милиарда, които ще бъдат насочени по мерки, свързани с растежа и работната заедост. В проекто бюджета се предвижда повишаване от 12,6% плюс 8,1% за плащанията. Това се включ... Тук се включват някои от инициативите, иновации, промишлени политики за глобализация, нови умения и младежи в движение. По 1Б в проекта се предвижда едно по-скромно увеличение 3,4% и 8,4% за плащания. Тук се включва регионалния фонд за развитие, Европейски социален фонд и кохезионните фондове. Под рубрика за запазване и развитие на националните ресурси има 2,6%, което е по-низко от е, увеличаването на националните бюджети. По 3А в сферата на свобода, справедливост и сигурност, е, тук има едно увеличение от 17,7% е, Плащанията също така се увеличават, макар и по-малко значимо 6,8%. Увеличението е свързано с прилагането на Стокхолмската програма. Увеличението по раздел 4 е по-низко от предложението средно увеличение. 9 милиарда се предлага. Това означава скромно увеличение 2,9% в сравнение с бюджета за 2011 година. Заслужава си да се посочи, че а, се предлага да се намалят с 2,7% разходите за развитие, докато за а, помощ за предприсъединителни помощи. Това ще се увеличи с 4,4 и 5,5%. Но увеличаването за IPA е по-низко от първоначалното, от първоначално предвиденото. Тук се предвижда също така микрофинансова а, а, помощ а, в общи линии, както в 2011 година, 56 милиана, милиарда се предвиждат за инструментите ICI и ICI+. Това означава а, 21% намаление според комисията, което се дължи до на бавното приемане на механизма сега, а, по въпроса за БАМ и мерките за бананите, според механизмите, а, предлага се 41 милиарда, 41 милиона за корекции за бананите и а, 86 милиона за производителите на захар и захарни изделия. Тук би трябвало да се постигне споразумение максимално бързо, защото споразумението ще повлияе бюджетните разпоредби за 2012 година. Искам да напомня, че има три проекта, които се финансират по предварителните действия. Едното е в Пекин, един в Тайланд. Правилното функциониране на тези мерки трябва да се осигури трябва да се предоставят пълни условия за. особено във връзка с малките и средните предприятия ще внеса предварително подготвително действие за интернационализиране на а, предприятията в Европейския съюз. Това изглежда малко странно, но аз съм го упростил в предложението, тъй като целта е да се постигне по-добро, по-добър достъп на малките и средните предприятия в бързо развиващите се региони. Задачата на тази програма ще бъде да се разработят данните за трети страни и ще се постигне по-добро разбиране на потребностите, координирането на действията на различните заинтересовани страни. Това ще подобри също така инициативите, които се предприемат на европейско равнище. Очаквам да обсъдя с вас създаването на такава координационна програма. Това ще даде тласък на финансирането на тази програма, ако нашата комисия подкрепи тази инициатива. Обеден съм, че това ще а, повиши ефективността на едни скромни бюджетни разходи. Благодаря. Това е второ четене. Не знам дали има други коментари. Аз от моя страна искам да кажа няколко неща. Вчера беше обсъден един от проблемите, а именно, че няма споразумение към момента между парламента и съвета, което задържа отпускането на средства за някои страни, най-вече, що се отнася до бананите, до захарта. Това са жизненно важни сектори за тези страни. Ние трябва да настояваме пред съвета да постигне съгласие с парламента, за да може да се предвижи напред този въпрос. Да, съгласен съм с вас, казва господин Мартин. Господин Кадир. По тази последна точка, господин председател, споделям напълно вашата позиция. Е, ние сме една стара двойка с господин Щастни по въпроса за бюджета и общо взето двойка, която се разбира сравнително добре. Нека да се опитаме да напреднем. Мисля, че бихме могли наистина да напреднем по тази тема, е то благоприятно. Нека да ви обърна внимание върху някои елементи, които изглеждат маловажни, но не са. Европейския парламент има една практика във връзка с проучванията си и по-специално в търговската сфера, чрез е, търгове. Всички проучвания се правят дългосрочно от определена фирма. Сега, разбира се, аз не поставям под въпрос таланта на университетските научни работници, които работят в тази фирма, но все пак от политическа гледна точка става въпрос за определена насока. Правилата не са достатъчно прозрачни и не са познати и мисля, че от наш интерес е да разполагаме с истински капацитет за анализ, за да можем да противопоставим този капацитет на комисията и поне минимално да можем да избираме проучващите структури и то пунктуално според тематиката или евентуално да си създадем собствен проучвателен център. Разбира се, това може би не засяга съвсем конкретно темата, но все пак исках да повдигна тази тема, да повдигна въпроса и пред Питър и пред вас, за да поговорим по този въпрос. Благодаря. Кадир, може би може да обсъдим допълнително този въпрос на заседанието на координаторите, ако желаете. Има ли представител на Европейската комисия, който би желал да коментира този въпрос? Няма. Ако всички са съгласни, Питер може би иска да каже нещо в заключение. Най-напред искам да ви благодаря на вас, господин председател, да благодаря на Девин Мартин, на господин Ариф за вашите бележки и коментари. Със сигурност ще ги вземем предвид, защото ми се струват изключително разумни. Да, действително, ние настояваме да се предприемат бързи действия, защото има сериозни последици за най-уязвимите страни. А, тук а, ние в нашия парламент а, се опитваме да помогнем на тези страни в максимална степен. Да се върна отново към подготвителните действия или пилотните проекти. Разговаря с председателя Морера. Въпросът беше включен твърде късно, когато беше напреднала бюджетната година. Става дума за осигуряване на достъп на 24 бързо развиващи се, се страни. Ние трябва да сме там, ние трябва да създадем мрежа, която да е на разположение на всички. Ние разполагаме с много средства в Европейския съюз. Аз разговарях с определени организации, разговарях с бизнес организации от Европа и те направиха предложения за нови, нов проект, който е много по економичен, едва 800 милиона годишно в сравнение с подготвителните действия в Индия 4 проекта, Тайланд 1, в Китай един. Там струват десетки милиони, защото трябва да се създаде инфраструктурата, докато тук можем да използваме вече съществуващата инфраструктура на евробизнес, евробизнес или други организации, под ръководството на Европейската комисия е, и контрола на Европейския е, парламент е, може да се постигне напредък, да се създаде възможност за участие на тези бързо развиващи се страни. И не само в тези региони, които реализират добри проекти, но да разширим участието в повече страни от света, да създадем по-добри възможности по-добър достъп за милиони малки и средни предприятия. Искам да подчертая всичко това и да помоля за вашата подкрепа. Мисля, че това е проект, който си струва усилията. Председателят, да. Хубаво е, че всички са съгласни с, с Питер. Относно Молдова, има вече представител на Европейската комисия. Мога да им дам думата сега. След което господин Мартин, господин Шолц могат също да вземат отношение. Извинете, че взехме тази точка малко по-рано от предвиденото. Благодаря. Аз работя в Генерална дирекция търговия и аз се занимавам с многостранните аспекти на източното партньорство и Молдова. Може би сте забелязали, че вчера в Люксембург бяха приети насоките за е, отношенията с Молдова. Това не значи, че ще почнем преговори с Молдова утре или през следващите няколко минути. Ще ви, е, няколко месеца ще ви обясня процеса, който, който доведе до приемането на насоките за водене на преговори. Това е стандартен процес. Приложили сме го към други държави и той е, се е доказал като е, подход, който води до добри резултати. През септември 2009 година финализирахме е, предварителното проучване, което обсъдихме с Молдова и то посочи, че задълбочено и всеобхватно търговско споразумение ще донесе най-много ползи на Молдова. Там се казва също така, че ще има и економическа, а, економически трудности, защото а, а, структурните промени ще имат отрицателно въздействие върху някои отрасли. Молдова прие тези заключения, реши, че ще продължи да работи в този смисъл. През декември 2009 година и ми спратихме един въпросник с 200 въпроса на Молдова готова във всички сфери на споразумението. Получихме отговори през март, през април бяха зададени допълнителни въпроси, през май получихме отговори на тях. В, през юни беше организирана мисия за установяване на фактите не само от Генерална дирекция а, търговия, но от Санко, от Комисията по земеделие, а, пчеларство и така нататък. Идеята беше да се снеме една моментна снимка на Молдова на този етап и да се очертаят препоръки за по-нататъчните реформи. Това беше предоставено на Молдова след летните празници през октомври миналата година. На тази основа Молдова всъщност формулира план за действие. И това е уникално за източното партньорство. Тя определила какво ще направи и до кога. Тоест, те имат график. Той е с период от около 3 години. Сега сме в края на втората второто три месече на прилагането на дейностите, ще получим доклад в, в края на този месец. Получихме един в края на март. Молдова рекапитулира действията, които ще предприеме, докладва какво е направено, какво е направено допълнително, защото те се движат малко по-бързо в някои сфери, от отколкото е предвидено. Казах, че директивите за преговори, които бяха приети вчера, не означава, че ще почне преговори утре. Комисията трябва да оцени готовността на Молдова да води преговори във връзка с по-нататъчното либерализиране. Тази оценка ще бъде направена с течение на времето на базата на докладите за изпълнението от Молдова, но и на базата на наблюдения на делегацията на Европейския съюз в Кишинев, докладите на Световната банка, Международния валутен фонд, ОИСР и други организации. Ние приехме един подход към Молдова, който е договорен с, с Молдова, а именно той ще бъде поетапен. Ние определяме общия дневен ред е, с, с различни елементи, с, с основни препоръки и Молдова започва да ги изпълнява. И като изпълни някои препоръки, ние вече правим следващата стъпка. Така че основният момент за готовността на Молдова вероятно ще се случи тази година през есента. Ние ще разберем къде се намира Молдова Молдова и може би ще има допълнителна информация за това какво според на, какви според нас са основните пунктове. тези препоръки се отнасят за 12 до 14 сфери, но основният напредък, който трябва да постигне Молдова в сферите на, на SPS, техническите разпоредби и стандарти, в сферата на конкуренцията. А, Молдова все още работи по своето а, законодателство за закрила на конкуренцията и агенция за защита на конкуренцията в Молдова е много важен елемент на една функционираща пазарна економика. И така, това са елементите, които трябва да реши Молдова през следващите няколко седмици. По плана за действие се предвиждат определени действия това, което е важно, изработеното законодателство да бъде прието и изпълнявано от правителството на Молдова. Молдова е един от най-добрите ученици в, програмата за източно партньорство и направи значителен напредък. Председателя, благодаря, господин председател. Аз искам да помоля докладчика а, да а, взема отношение, тъй като вие зададохте конкретни въпроси. Първият ми въпрос е дали комисията знае дали ще бъдат предоставени на парламента изменените директиви от съвета вчера защото е доста трудно да си вършим работата, без да знаем какво точно е договорено. На второ място приветствам в общи линии това, което се опитва да постигне комисаря по отношение на Молдова. Имаме едно безпокойство, свързано с нашия подход, че можем да налагаме условия, на бъдещо търговско споразумение в етапа на преговорите. Считам, че Молдова не трябва да бъде претоварвена през този етап от 2-3 години, когато ще се водят преговорите. И Европейската комисия не може да очаква от Молдова да приеме законодателството на Европейския съюз за една нощ, едва ли не. този контекст искам да разбера какво се обсъжда от гледна точка на помощта на Европейския съюз за хигиените стандарти, други стандарти, които да позволят на Молдова подобряване на достъпа и до европейските пазари. Либерализацията е важен въпрос. Търговията между Европейския съюз и Молдова, поне на хартия, е доста либерална. По време на дискусията господин Шолц запита какво ще стане с сектора, секторите на винопроизводството, на производството на захар и на зърнени храни, като, тъй като това са все още защитени сектори. По отношение на винопроизводството, Молдова е, има квоти, така че има известни ограничения. И последният въпрос, на който се спряхте най-накрая, са трите е, етапа, през които ще се премине е, приемането, одобряването от парламента и прилагането. Предвиждат се реформи в плана за действие, това е смисъла на такъв план, но дали страната има капацитета да прилага нови регламенти? Мисля, че мога да спра до тук, господин председател. Благодаря, Дейвид. Хелмут. Благодаря, господин председател. Моя колега Девид Мартин направи няколко бележки, към които се присъединявам напълно. Той говори за специфичните аспекти, свързани с нашата парламентарна комисия, но ако погледнем търговската стратегия и ако добре я разбираме, става въпрос за търговска стратегия, откакто влезе Лисабонския договор в сила – която е част от общата политика. Така че ние трябва да разглеждаме нещата действително в последователна връзка. И искам да припомня това, което каза комисаря във връзка с политиката на съседство, именно във връзка с новите измерения на тази политика. Вие ни очертахте с много подробности различните е, възможности и капацитет на Молдова. Наистина Молдова може ли да бъде партньор на Европейския съюз? Комисията участвала ли е в оценката на въздействието и дали е отчела тази оценка е, за новата политика на съседство Възможно е по време на преговорите, въпреки че за сега става въпрос за предварителни условия, защото преговорите не са започнали още, възможно ли ще бъде парламента да разчита на истинска прозрачност? Благодаря. Uh, Благодаря ви за интересните въпроси по въпросите зададени от господин Мартин. Намерението на Европейския съюз не е да налага всичко на Молдова и тя да го изпълни утре. Трябва да разглеждаме нещата в рамката на европейското партньорство. Декларацията от Прага от 2009 година предвижда възможността за включване на нови споразумения за сътрудничество. Новите мерки са законодателно хармонизиране, така че а, съществува една рамка, а, а, е, за неналагане, а, а до, за доброволно приемане на достиженията на европейското право в търговските споразумения, което да бъде изпълнявано с течение на времето. Процеса, както вие правилно казахте, е всъщност наистина много тежък. Огромно законодателство трябва да бъде прието и включено в, в националното законодателство на Молдова. Необходимо е също така да се създадат институции, които да прилагат а, това законодателство. Трябва да има също така една много добра система за мониторинг и за проследяване а, дали това законодателство се прилага правилно. Много помощ постъпва в Молдова по линия на програмите ТАЕК, с, с съвети за министрите. Тоест има много голяма помощ, която е предоставена. Сега, тук аз не съм точно в собствената си сфера, но Знам, че има договорена помощ за изграждане на институции. Около 12 институции са а, предвидени да получат помощ а, във връзка с а, конкуренцията и някои други аспекти. Това са основни институционални сфери. А, нещо друго, което е много важно, имаме търговски Европейски форум, който беше проведен миналата седмица по въпросите на конкуренцията във връзка също така с реформата в съдебната система, обучението на а, съдии, например, ако няма а, съди, които разбират въпросите на конкуренцията, не може да се въвежда законодателство а, за защита на конкуренцията конкуренцията. Тоест има много аспекти. Ние не очакваме от Молдова да приложи всички препоръки преди да започнем преговорите. Ние очакваме доверие, да се създаде доверие, че наистина Молдова гледа сериозно на своите реформи, че тя постига напредък и че тя може да постигне неща. Необходимо, необходимо е време, може би ще ни бъде необходимо още половин година, за да получим това доверие преди да се започне нещо. Това е нашия подход към нещата. Естествено, по отношение на самото споразумение ще има дълги преходни периоди поредица проблеми. Отново тук не става дума за това да се а, наводни Молдова с, с разпоредби и а, законодателство. Вие споменахте за ограниченията в търговията. Ние дадохме на Молдова автономни търговски преференции в 2008 година. Молдова има пълен достъп до пазарите на Европейския съюз, може би с изключение на 10-12 продукта, споменати в приложението, за които има квоти. Интересното нещо, което е за съжаление а, не е, е свързано с месото. Те не използват стандартите на Европейския съюз. Също така друга слабост е захарните и квотите за захарни, захарни, захарни изделия и вино, които не бяха покрити миналата година. Председателя на комисията получи молба от Молдова да се повиши квотата за вино, тъй като има проблем проблеми с Русия. Русия блокира износа на вино за Русия. ние работим също по този въпрос заедно с, Европейския парламент, с комисията и за да се променят разпоредбите. Те бяха променени. Не сме предложили само да се добавят квоти за вино, а по-скоро за а, жито и а, царевица. Ние разширихме периода на прилагане на този регламент до 2014 година, т.е. с 3 години. Това е за да се предостави време на Молдова и на комисията да а, договори споразумението. Това просто ви дава известна индикация за това, а, къде се намираме. Продължаваме да подчертаваме, че Молдова трябва да се възползва от своята квота. Споразумението няма да помогне за повишаването на износа на месо за Европейския съюз, ако не се спасят условията. Това беше съвсем накратко отговора ми. В естествено изпълнението ще бъде много трудно. Трябва да се изгради институционален капацитет. Има помощ не само от Европейския съюз, а и от отделни държави членки, които се опитват а и ние се опитваме да работим в тясно сътрудничество с определени държави членки, за да постигнем успех. Другия въпрос. Относно оценката на въздействието. На този етап ние работим за изготвяне на заданието на оценката на въздействието за Молдова и за Грузия. Това включва консултации с гражданското общество, както в Европа, така и в Грузия и Молдова. Тук ще се включат също така консултации с Европейския парламент. Така че това е нещо, по което трябва да започнем работа, преди да започнем преговорите и това ще насочи а, процеса на водене на преговори. Това ще бъде едновременно с, необходимостта за водене на преговори а, с Молдова и времето, което това ще отнеме. Е, председател Дейвид, искаш отново думата. Съвсем накратко това беше много изчерпателно и много полезно. Аз обаче не отговорих, не получих отговор на един ам, отговор. Това не е свързано с правомощите на комисията. Става въпрос за правомощията за водене на преговори. А, а, комисията има ли становище по този въпрос за правомощията? Да, и аз щях да попитам дали бихте коментирали комисията дава мандата. Ние трябва да изчитаме на съвета. Това е документ, който е за служебно ползване. Може би само председателите на отделните комисии ще бъдат запознати с него. Това е единственото, което мога да кажа от моя страна. Не комисията е тази, която може да ви предостави мандата. Трябва да видим с съвета как да се разреши проблема. I, would just comment actually. I think it... Само един коментар. Може би да разговаряте с съвета по въпроса. Въпреки, че този документ е с ограничено разпространение, председателите, координаторите, докладчиците трябва да разполагат с него. Това е стандартната практика. Добре, Дейвид. Измененията могат да се предоставят до утре. Надяваме се да се приеме от комисията на 12 юли. Сега можем ли да се... Искам да благодаря най-напред на комисията. Искам да се върнем сега на девета точка от дневния ред – управление на економиката в световен мащаб и давам думата на господин Жадон. Не разбрах, че сте се сменили имената. Преминахте на английски. Така или иначе, никой не е незаменим. Благодаря ви много за гъвкавостта на председателството във връзка с моите проблеми с влаковете. Сега, по тази тема се опитах, както вече сте установили, да включа възможно най-добре коментарите на докладчиците в сянка, като се има предвид че ние се, сме ограничени от към брой е, знаци. Сега, какво се опитва да подчерта това становище? Първо, става въпрос за тази проблематика на търговските дисбаланси, дисбаланси свързани с инвестициите, които водят до е, явления на кризи, и които наистина трябва да бъдат е, разгледани внимателно. Второ, трябва да напомним все пак, че въпреки, че въпросите, свързани с дъмпинга, е, са свързани пряко с правото в рамките на, на Световната търговска организация, днес има съзнателни дъмпингови практики, в е, всички области, обществени, екологични, фискални, парични. И действително там няма напредък нито в Световната търговска организация, нито в Г8, нито в Г20. Нашето предложение тук становището е да приканим комисията да работи повече по тази тема, за да се види как могат да се компенсират такива липси на оценки за включването в ценообразуването или именно за борба с такива ясни дъмпекови практики. Имахме такъв случай на един дебат с комисара, който просто отказа да изложи на масата въпроса за антидъмпинговите мерки. Да, действително, може да имаме разделено мнение тук в парламента по дъмпинговите мерки, но Особено по този аспект, свързан с правилното ценообразуване във връзка с екологичните фискалните парични оценки, ми се струва, че този въпрос е важен и трябва да напреднем по него. Четвърта точка в това становище това също е доста труден момент, включително и в нашата комисия, но мисля, че има колеги, с които споделяме мнението, че трябва да се интегрират малко по засилено въпросите, свързани с валутните курсове, с потоците на капитали. Особено в нашата комисия трябва да се каже, че в тази връзка няма конкретни предложения, защото това е сложна тема за нас, т.е. включително и в нашата комисия, какво остава за целия парламент. Но ние считаме, че чрез това становище трябва да изпратим сигнал че няма да успеем да предотвратим дисбалансите или просто да постигнем малко по-справедлив търговски баланс, ако не успеем също да навлезем в тези теми за ограничаване на прекалените капиталови потоци или проблеми с валутните курсове. И сега в точка 5. Въпроса за колебанията в цените на суровините – Знаете, че това е тема и на Г8, и на Г20. Ние считаме, че би трябвало да започнат размисли в Европейския съюз във връзка с Г8 и Г20 за реда на а, възстановяване на връзката между финансовите продукти и а, стоковите пазари. Това се случва именно в САЩ с комисия специална комисия за търговите с токови и фьючерси. И мисля, че тук има поле за размисъл за Европейския съюз, особено чрез държавите, които са и в Г8 и Г20, за да се преустанови тази а, е, връзка, която предизвиква финансовата спекулация и а, е, стоките, по тези фьючерсни пазари. И естествено трябва да се признае и да се приеме съществуването на финансови продукти, които всъщност компенсират физическите продукти. И точно тук се вижда, че има пълна е, липса на връзка. Това, разбира се, е бюджетен залог, това е залог и на околната среда, това е естествено и търговски залог. Европа, която не е добре представена в Г8 и Г20, трябва все пак да излече всички полуки от това, което се е, дискутира там и понякога от това, което се решава там. И именно това е смисъла на точка 6, когато се говори за е, субсидирането на изкопаемите горива. Тук има решение на Г8, Г20, редовно има становище от парламента и се очаква все още инициатива на Европейската комисия, за да се види как може да се приложи такова излизане от субсидирането на изкопаемите горива. Това е. Благодаря ви, господин председател, и разбира се, ще изслушам внимателно всички коментари. Thank you, Благодаря, господин Чудес. Благодаря. Първо искам да поздравя нашия докладчик, господин Жадо. Напълно съм съгласен с подхода на този документ. Това е правилният подход за борбата с дисбалансите в международната търговия – и по този начин можем да намалим малко колебанията на цените, но искам да направя три коментара. Първо, точно така, както каза Яник, мисля, че е необходимо да има по-засилено сътрудничество между Световната търговска организация, Организацията на Обединените нации и Международната организация на труда. Мисля, че такова едно сътрудничество ще позволи на развиващите се страни да се възползват по-добре от международната търговия и да въведат по-достойни условия на труд. Втората ми бележка. Мисля, че в търговските политики би следвало Европейския съюз да засили вниманието си към справедливата търговия, като целта е да се гарантира на производителите от развиващите се страни един по-добър продукт. А това би позволило същевременно да се спазват и социални и екологични норми по-добре. Трети коментар. Мисля, че би следвало по-голяма част от капитала в световно равнище да се отделя за развитие. Би трябвало многонационалните банки да могат да предоставят такива капитали за подкрепа на местните економики. Благодаря. Ако няма допълнителни изказвания, бих искал да дам думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря, че давате думата на представителите на службите на комисията. Проекто становището на господин Яник Жадо е важен принос към дебата за най-подходящите економически политики и тяхното координиране на глобално ниво за справяне с деликатните проблеми, които е, са на дневен ред в днешният момент, как да се формира също и бъдещо управление на световната економика. За, да, за, разглеждат се въпроси, свързани с економическата политика, регулирането на пазарите, обменните курсове и прочие. Аз съм от генерална дирекция ЕКОФИН. Ние се фокусираме по-скоро върху макроекономическите въпроси. Ние предоставяме <clears throat> становища на парламента също в тази област относно въпросите, свързани с пазарите. Аз няма да мога да отговоря на въпросите. Трябва да се обърна към съответните служби. Комисията участва в информационните дискусии в рамките на Г20. Има работни групи, които се занимават с основните оставащи въпроси на политиката. Работим за подобряване на макроекономическата координация в световен мащаб в рамката на Г20 за устойчив балансиран растеж, за недопускане на разпространяване на проблемите в цялата економика. Сегашната система липсва, е, и липсва механизъм за корекции, най-вече ефикасни механизми за прилагане. Затова засилването на международното сътрудничество и надзор в рамките на МВФ и Г-20 е от особено значение. Г-20 освен това, работи а, по а, урегулиране на световните капиталови потоци. Ние трябва да имаме балансиран подход а, по този въпрос и да разработим основни насоки за управлението на капиталовите потоци. Що се отнася за контрола върху капитала, ние считаме, че това трябва да бъде само разглеждано като последна мярка Трябва да се използват по-скоро пруденциалните и макроекономическите инструменти, които съществуват към момента. Относно резервите в чужда валука, валута, те могат да създадат проблеми в световен мащаб, да задълбочат външните условия. защото натрупването на такива резерви влияе върху макроекономическите баланси. Трябва да има връзка между регионалните инструменти и тези предлагани в рамките на МВФ. Освен това бихме искали да благодарим на парламента за това, че разглежда тези въпроси. Сега по конкретните въпроси, поставени в проекто а, с, а, становище относно а, призива за предприемане на мерки в сферата на валутните режими, Ние тук сме на мнение, че не бива да се допуска манипулиране на валутните курсове в противоречие с устава на МВФ. Тарифните, нетарифни мерки за справяне с световните дисбаланси, по наше мнение, не би трябвало да има намеса, тъй като тези дисбаланси са резултат от економическите мерки, предприяти в някои от страните. Необходимо е да се разглеждат по-скоро е, структурните проблеми, които засягат е, търсенето като основен фактор, водещ до дисбаланси. За търговските пречки те оказват негативен ефект върху търговията. За екологическите и социални правила и дъмпинга, ако такива условия са включени в многостранни споразумения в рамките на МОД, на ООН, например Конвенцията по промени в климата, в такива случаи ще бъдат приемливи. но би било проблемно, ако се налагат такива правила само по отношение на вътрешната търговия. Това ще доведе до засягане на съществуващите стандарти. improvement of relative price terms. Uh, for that purpose we believe Затова ние считаме, че етикетите за качество са по-добрият вариант, отколкото налагане на стандарти върху производството. За статистическите данни за, данни за търговията. Ние трябва да отчитаме тези данни, защото те могат да са показатели за някои а, търговски дисбаланси. trading partners and the Службите на комисията подготвят проучване по този въпроси и ние ще можем да ви съобщим резултатите, когато те са готови. За нестабилността с цените, дериватите са в компетенцията на националните власти, но считаме, че може на европейско ниво да се постигне сближаване на практиките. the... Относно приноса на комисията към политиката към момента. Това е въпрос, който ни интересува. Политическата видимост на Европейския съюз в международните форуми, ефикасността на външното представителство на Европейския съюз, необходимостта да се говори с един глас, може да бъде ключов фактор. Мисля, че този въпрос не е от отразен в проектостановището. В последния абзац се иска да се разгледа ефекта от декларациите на Г8 и Г20. Но нашата позиция не е отразена действително в проектостановището. Относно ситуацията в СТО, Европейския съюз няма структурно представителство в МВФ, той е- ЕЦБ е само наблюдател. Нямаме също външно представителство в други външни форуми или пък недостатъчно е нашето представителство. След влизането в сила на Лисабонския договор, ние забелязваме, че преходните споразумения не допринасят за по-доброто представителство и координация на Европейския съюз. Още по-обезпокоително е, че има опит да се запази статуквото. Разбира се, това не е удовлетворително. Така както беше казано от господин Рен, в понеделник, 16 юни, в пленарна зала, комисията счита, че е в общ е интерес на Европа, на ООН, държавите членки да преминат към едно единство представителство на Европейския съюз в МВФ. Ние подаваме огромно значение на този е, дебат. Е, също следим работата на Комисията по економическите въпроси е, и сме готови да подкрепим докладчиците и докладчиците по становища. Благодаря. Благодаря. И благодаря и за коментарите на колегата, и за коментарите от страна на комисията. Сега по коментарите на комисията. Аз съм убеден проевропеец и се боря постоянно за идеята, че естествено Европа трябва да бъде координирана, обединена на международно равнище. Тук обаче признавам, че е, губя ня... известна амбиция, защото да се подкрепи представителство на Европа във всички институции, да, разбира се, но ако е възоснова на изказаното съдържание, тогава вече съм обезпокоен, защото ни се обясни, че статуквото било идеално, че всички правила били налични, за да можем да се борим срещу всички форми на дъмпинг, че не трябва да вървим към, към контрол на капитала, въпреки че днес дори и в Европа имаме държавни глави, които защитават е, антидъмбиковата такса, включително и на европейско равнище, и че в крайна сметка нашата роля била само да е, да валоризираме до някъде търговията, като подкрепим търговските марки. Тук в нашата комисия ние провеждаме такива дискусии тези дискусии не са нови, но извинявайте, че ще го окажа с цялата си естествена добрина и цялата ми, цялото ми великодушие към друга европейска институция, но ми се струва, че това е доста консервативно, ако трябва да съм честен. Да ни се обяснява, че търговските дефицити не представляват проблем, че управлението на обмена върви долу-горе добре, е, че има някакви макроекономически дисбаланси, но в крайна сметка това е ролята на международните институции да се погрижат за тях. И ако в крайна сметка за колебанията в цените се говори за това, че Г8 трябва да препрати на националните власти, за да управляват именно тези колебания в селскостопанските продукти, след като ние все пак притежаваме на обща селскостопанска политика, извинявайте, но намирам, че това наистина е прекалено. Ако искаме да защитим една по-силна Европа в тези международни инстанции, трябва Европа и в частност и комисията наистина да проявим малко повече амбиция. Казвам го с приятелски, е, приятелско чувство, но трябва наистина да проявим малко повече амбиция. Благодаря. Uh, Благодаря, Яни. Крайен срок за измененията 23 юни, гласуване в комисията 12 и 13 юни. Сега вече ще... Е юли, извинете. Сега преминаваме към точка 12 търговия за промяна, стратегията на Европейския съюз за търговия и инвестиции, за Южното Средиземноморие след арабските революция. Благодаря, господин председател. Става въпрос за становище по собствена инициатива, което представлява, струва ми се, за нашата комисия за международната търговия и за Европейската комисия, генерална дирекция Трейд в частност, с която наистина обменихме мнения по, тази, е, по тези въпроси, та това становище представлява е, шанс да преобразуваме нашата търговска политика в истински политически инструмент. Не само инструмент, който да регулира търговски обмен между двата бряга на Средиземно море, но наистина и политически инструмент – това, което се случи последните месеци, това, което продължава да се случва в Южното Средиземноморие, е промяна на епохата, една истинска революция за тези е, страни от Южното Средиземноморие. които вървят е, към, надяваме се, демократичен режим, който да се установи продължително и трайно. Има наистина сериозни очаквания от страна на гражданите на тези страни. Тези граждани наистина тръгнаха към демокрация, за да създадат нов вид общество. Общество различно от това, което познаваха до сега, по-свободно общество. Но общество, в което ще бъде и по-лесно да се работи и да се търгува не става въпрос само за политическа либерализация, става въпрос за едно економическо освобождаване. А до сега тези държави живееха в економическа система, която се опираше на е, олигархия, на принципите на олигархията. Олигархия, която носеше плод само на много ограничени среди, като подбираше е, ресурсите от експлоатацията на общите ресурси. Новата класа, която се проявява в тези държави, има нужда спешно и има желание спешно да даде някакъв отговор на тези очаквания на гражданите. Не само от економическа гледна точка. Ние знаем много добре, че този нов елит няма да може да даде такъв отговор сам има нужда от е, съгласувана политика заедно с е, близките съседи и в частно с Европейския съюз. Изправени пред тази ситуация в Северна Африка, на политическо равнище и на институционално равнище, считам, че отговора на Европейския съюз се забави. Сега няма да припомням целият дебат, който проведохме, включително на пленарни заседания през последните месеци, но мисля, че тук сме много, които съжаляваме за слабия ентусиазъм, проявен спрямо случващото се. Да напомня, че имаше министри, които считаха, че Кадафи е реформатор – Друг министр каза, че Сирия, цитирам, е образцова и солидна страна. Не знам какво искаше да каже с думата стабилна или солидна. Страна, която въвежда реформи, пожелани от е, гражданите на държавата. Ето това са цитати на един е, министър на външните работи в Европа. Така че съвсем нормално е гражданите в тези държави наистина да проявят чувствителност към такива изказвания. Затова сега ние трябва да видим каква подкрепа можем да окажем на тези нови демокрации. Демокрации, които са повече или по-малко зрели, но в крайна сметка не ние трябва да обсъждаме степента на зрелост на тези демокрации. Защото от нашия ангажимент зависи, от нашата воля зависи е, придружаването е, на тези демокрации и засилването на тези демокрации в Южното Черно... Средиземноморие. Сега, що се отнася до предложения, до дискусии, до всичко това, което може да реорганизира пазара в Южното Средиземноморие. Ние знаем, че този пазар представлява е, огромен потенциал, въпреки че дълги години не е могъл да го изрази този потенциал. Да, е, ние трябва да отговорим на новото предизвикателство на нашата политика на съседство, е, като се основем на четири стълба – доброто управление, подкрепа на гражданското общество – задълбочаване на зоната за свободна търговия. Тази зона трябва да стане по-амбициозна, задълбочена и по-амбициозна за демократизиращите се държави. Регионално сътрудничество, което също трябва да се установи, което до сега е било прекалено ограничено. И освен това, различни оперативни мерки – които все още не са достатъчно конкретни, но които вече се е, оповестяват. Генерална дирекция Трейд е съставила документ за проследяване, така наречения follow-up paper, с различни предложения от организационен характер. Няма да ги обобщавам тук, защото предполагам, че сте прочели този документ, той е наличен. В този документ на комисията Става въпрос за либерализацията на пазара за селскостопански продукти. В някои страни, специално в Египет и в Йордания, вече са подписани такива споразумения за либерализация на селскостопанските продукти. Знаем, че има такива преговори с Марокко. Има такива преговори на доста напреднал етап и с Тунис. И освен това, стои въпроса за предоговарянето на клаузата за происход от цялото Средиземноморие, не само от е, държавите, за които говорим. Този въпрос за происход е изключително сложен, както знаем. Освен това, мисля, че в текста на комисията има и други моменти, които трябва да отчетем – Искам да напомня какво каза Катрин Аштън съвсем наскоро, през юли месец, се създаде една специална група за Средиземноморието. Сякаш, че Съюза за Средиземноморието се възстановява. През юни се очерта очерта една обща картина за мерки за малките и средни предприятия, но в тази пътна карта ролята на Европа не е много ясна. От друга страна, египетското правителство поиска 10 милиарда долара помощ, економическа помощ и по-специално за подпомагане на туризма в Египет – защото през април има спад от 35% в туристическия бранш в Египет спрямо април от миналата година. Това е наистина огромно социално въздействие. Събраха се африкански ръководители е, също, за да е, се опитат да направят една огромна зона за свободна търговия като се съберат трите африкански е, съществуващи организации. Тези три африкански организации се обединяват прогресивно, постепенно, в петгодишна перспектива, като целта действително е след 5 години да се стигне до такава е, панафриканска зона за свободна търговия, въпреки че вътрешно африканския обмен представлява само 15%, което наистина е много е, слаба цифра. На 12 юни е, Европейската банка за инвестиции ще вземе решение във връзка с обема на инвестициите, също във връзка с Банката за Средиземноморието през Става въпрос за 2 милиарда евро за финансиране на 18 специфични проекта – в Средиземноморието, значи 2 милиарда и половина за всички средиземноморски страни, без да се изброяват точно държавите, въпреки че тези, които ни интересуват най-много са именно демократизиращите се. Но в случая се наблегна на малките и средни предприятия. Това ми се струва съвсем положително, защото те се считат като цел номер едно, поне така каза заместник председателката на банката и в частност Тунис и Марокко. Ще има една междуведомствена конференция в края на годината, за да е, може да се обсъдят по-специално въпросите за туризма. Виждате, че нещата наистина са се размърдали, много е, действия са вече предприяти, много се предвиждат за засилване на търговския обмен с е, Южното Средиземноморие. Изправени пред такава ситуация, институциите на Европа съществуват и имат своето място, но трябва да се признае, че трябва малко по-добре да съгласуваме нашите действия, за да има стратегическа съгласувана линия, която да отговори на точни цели. Освен това ми се иска да чуя становището на моите колеги, понеже става въпрос за първи обмен на мнения. Последния въпрос. Бих искал да разбера към коя държава ще се обърнем? Добре, Тунис, добре, Египет със сигурност, но има други държави, в които нямаше революции, като Туниската или египетската революция, но с тях искаме някакво засилване на търговския обмен, защото това ще позволи е, собственото засилване на економиките им. От политическа гледна точка, ако говорим за Марокко, например, знаете, че се предвиждат реформи, то доста амбициозни. Знаем, че е, въпроса с е, Западна Сахара е много деликатен. Когато се говори за Марокко, винаги се повдига и този въпрос. Сега, когато говорим за Йордания, трябва да кажем, че Йордания успя да запази известна стабилност и така, страните, за които ще предложим такива новаторски търговски инструменти, са всички тези държави, които цитирах и мисля, че нашата комисия трябва да задълбочи размислите си. Какви биха били новите насоки на такава търговска политика? Мисля, че четири насоки са много важни. Както ви казах, в момента се намираме съвсем в началото на нашите разисквания. Нека да вземем първо финансовите инструменти. Европейската банк, инвестиционна банка работи вече с южно-средиземноморските страни. През юли министрите на финансите ще се произнесат във връзка с възможностите за допълнителни е, разходи на банката за следващите години. Според мен банката има нужда от допълнителен ресурс. Това, което е важно според мен е, че инвестиционната е, Европейска банка трябва да се съоточи върху проекти, които да създават заетост, да създават работни места и то дългосрочно. Приоритетът трябва да бъде финансирането на дълбоки реформи, които да позволят освобождаването на економиката чрез създаване на работни места и трудов пазар. Мисля, че трябва да се подчертая, че за първи път Европейската инвестиционна банка цитира малките и средни предприятия като приоритет в тези държави и това наистина си заслужава да се подчертая и трябва да се погрижим тези проекти на тази банка наистина да бъдат в полза на малките и средни предприятия. Но тази банка е само един от финансовите инструменти. До сега наистина, вероятно, това е бил най-бързо реагиращия инструмент за южно-средиземноморските държави, но съществува и друга банка, например банката за развитие и реконструкция. Eh, eh, за възстановяване и развитие. Трябва да се спомене, че е, Египет е една от държавите, която внесе капитал сред първите държави в тази банка. И като се има предвид полето на действие на банката, мисля, че ако тази банка се заеме с такава помощ в тези страни, ще бъде наистина сериозно послание. Сега, свободната търговия, да се подобрят условията за тази свободна търговия, трябва да се определят нови правила за пансредиземноморския происход. И освен това, вероятно трябва да определим някаква политика и с други държави, извън тези, които цитирах. Нашата политика трябва да бъде да се облегчи достъпа до нашите пазари, не само чрез токи, но също така и чрез регулаторни е, мерки и чрез пазване на всички норми, санитарни, хигиенни. Е, тези мерки много често са препятствия за достъпа е, до нашите пазари, особено за малките и средни предприятия. Възможно е да се превъзмогне тази трудност чрез техническа помощ и техническо сътрудничество, за да може е, общностното право лека по лека да бъде включвано в тези държави, специално за ветеринарни, хигиенни стандарти, за да могат да се подебрят и условията за сертификация при тях, така че продуктите от тези държави да могат наистина да навлязат по-лесно на нашите пазари и да бъдат по-лесно изнасени. Третата област, както вече ви казах, малките и средни предприятия, които вероятно са най-демократичният фактор на пазара. Това е всъщност гражданското общество, което иска да се чуе гласа му в економическия свят. Малките и средни предприятия в Средиземноморието днес не са много е, подпомагани. Много често помощта засяга големите фирми, големите мултинационални компании. Какво да се направи за малки и средни предприятия? Мисля, че първо трябва да се подобри информацията. Съществува вече днес информация като деска на секретарята от Агадир за изискванията по нетарифните и митнически такси но бихме могли да стигнем много по-далеч. Можем да създадем бази данни, които да позволят на малките и средни предприятия от Южното Средиземноморие да търсят и да намират събеседници, партньори, да задават въпроси, да започват преговори за търговски отношения с европейски партньори. тези информационни агенции би трябвало да се превърнат в агенции, които да допринасят с техническа помощ и за решаването на технически проблеми, защото именно такива са проблемите на тези предприятия. Освен това могат да се предвидят и стипендии за професионално обучение в областта на маркетинга и на търговията. Професионалното обучение е област, в която наистина може да се направи много. Би трябвало също така да се разпространи модела на евросредиземноморските търговски палати. В момента съществува само една такава в Израел. Има и други държави с, с сериозна роля. В Украина, в Грузия, например, има такива съвместни търговски палати. Може да се предвиди една евроегипетска търговска палата, например един дребен предприемач от Египет или от Тунис, който иска да започне търговия с Европейския съюз, има сериозни проблеми да получи виза. Това също е проблем, който трябва да отчетем. Свободните професии, също така членовете на многонационалните компании по-лесно могат да получат виза, но за един дребен предприемач е много трудно и трябва да предвидим някакво облегчаване за получаването на визи на такива хора. Мисля, че е много важно да се подобри информацията, която се разпространява от Европейския съюз. Има търговски представителства в някои от държавите, но, например, в Йордания няма такова. Мисля, че трябва малко повече усилия във връзка и с човешкия ресурс, защото за сега наистина в много от държавите няма нищо и е, помощта на експерти от малките и средни предприятия би била добре дошла. Благодаря. Е, е, искам да помоля колегите, тъй като колегата Риналди е, повдигна много, много теми. Искам да помоля да не повтаряте, а да добавите нещо към доклада на господин Риналди. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя нашия колега Риналди, защото смятам, че за първи обмен на мнения, той беше много изчерпателен, той се впусна в подробности, което доказва, че неговия доклад е много важен във връзка с онова, което се случва в Южното Средиземноморие. Във връзка с, с, с чисто политическата ситуация, аз мисля, че би трябвало да а, излезем извън а, а, извиненията и мея кулпа от страна на много политически а, фактори, направиха много грешки че е, също така е, в последните години се казваше, че трябва да се обърне погледа и на юг и това се правеше, но това трябва да се направи е, и да се отчете е, онова, което беше направено от е, възстаналите райони. Колегата повтигна два въпроса. Първо, какво е посланието, което трябва да изпратим на тези държави? А, посланието трябва да бъде много ясно, много прозрачно. Европа трябва да съпътства тези хора, тези народи, които се вдигнаха срещу своите диктатори. А, и се бориха с, с корупцията, с кражбите в, на ресурси в техните държави. Тогава, като говорим, например, за Бенали или за Мобарак, посланието трябва да бъде много ясно. Тези хора са засегнати от барцелонския процес от гледна точка на инвестициите. От гледна точка на инвестиции Европа трябва да изпълни своите задължения. Няма реципрочност. Посланието трябва да бъде, че ние ще бъдем до вас Европейския парламент отиде в Тунис, в Египет, за групите за мониторинг аз мисля, че обаче има едно ужасно очакване. Тези хора се бориха за свободата си и сега очакват много от тази свобода, включително на социално и на економическо равнище. Така че а, посланието трябва да бъде Европа да не бъде нееднозначна в своето послание. И последното нещо, което искам да кажа, господин Арнал, Арина Риналди настоява за създаването на работна заетост. Аз просто искам да цитирам няколко числа в всички тези години в тези държави има 4 милиона млади хора, които излизат на пазарите на труда и не намират работа. В тези 10 години трябва да се създадат повече от 20 милиона работни места, за да се реагира на този бич. Търговията е много важна и посланието, което ние ще изпратим, на комисията и на тези държави е много важно. Търгивата, търговията може да помогне да се реши това предизвикателство, което ние всички заедно трябва да посрещнем в тази част. Благодаря, Кадер Риф. Много политици е, сгрешиха през последните е, месеци във връзка с отношението към Южното Средиземноморие. Не, ораторът е прекъснат. Сега не искам тук да е, говоря за нашите приятели от левицата във Франция. Аз говоря за държавни и правителствени глави, казва господин Кадер Ариф. Второ, преди няколко години направих становище за зоната за свободна търговия в Средиземноморието. Тогава комисията каза, че тази зона ще стане през 2011, а пък ние твърдяхме, че няма да се състои. Защо? Това е политически провал, явно. Аз не мисля, че Барселонския процес всъщност е провал. Защото в този процес се говореше по-скоро за затваряне на граници, а самата структура обаче беше положителна. Това, което се провали всъщност е от една страна търговската политика на Европа спрямо тези държави. Цифрите дават ясна представа. Това е част от е, света, където е, преките чужестранни инвестиции са изключително слаби. И това е, е достатъчно говорещо. Втори провал, провала на Съюза за Средиземноморието, защото това също беше представено като най-доброто решение, но това е един сериозен провал. Никаква положителна констатация не може да бъде изведена, защото няма инвестиции, няма пари, но също така и по политически причини. Трябва да се включи в доклада и това, че не трябва да се гледат на тези държави по един и същи начин. Не може да се гледа на Тунис, така както се гледа на Алжир, както се гледа на Йордания. Всички тези държави са различни. Втория въпрос. Защо Съюза за Средиземноморието е политически провал? Защото по-голямата част от нашите държави е, смятат, че това пространство е прекалено широко и че докато не се уреди палестинския въпрос, просто не можем да действаме така. Че според мен трябва да се подпомогнат нещата чрез е, подновяване на някои от старите инициативи. Сега, има нещо обаче спешно да се направи, по-специално с Тунис и Египет, където демократичният процес е най-напреднал. Същевременно не трябва да считаме, че Средиземноморието трябва да бъде е, някакво място, в което да си излеем всички продукти, а трябва да има повече работни места за тях и повече растеж. Така че не трябва да проявяваме тук агресивност като европейци, защото това би било контрапродуктивно. Мисля, че ще се опитаме да се върнем на този дебат. Така или иначе, много благодаря на колегата за е, изчерпателния доклад. Благодаря, господин Мърфи. Um... Благодаря. Искам да благодаря на господин Реналди за това, че ни напомни за идеята за демокрация в Северна Африка, Близкия изток, арабския свят. Аз мога да добавя някои примери. Френски министр по време на революцията беше готов да предостави помощ на диктатора Бен Али. Това е още един пример. Това не е само личен провал на отделни политици, провал на политиката. Освен това, доста сегменти на економиката в Европа с удоволствие извършваха бизнес и търговия с диктаторите. И тук трябва да се излече полука а именно, че на тези хора не може да се вярват. Те защитават интересите на определени кръгове. На второ място аз съм несъгласен с господин Риналди, това, което каза за Тунис. Мисля, че хората, които започнаха революцията, нямаха предвид е, економическия либерализъм. Те искаха социални въпроси да бъдат е, разрешени, тъй като един от основните проблеми е безработицата. Хората нямаха никакви иллюзии, че по-нататъчното либерализиране на економиката ще бъде в тяхна помощ. Това са развити капиталистически страни, те са доминирани от многонационални компании, да, има диктатури, но хората, с които аз се срещнах, тези, които направиха революциите, това са младежите, синдикалистите, са представители на едно движение, което иска още политически промени и да се вземе не само политическата власт, но и економическата власт. Освен това да има демократизиране на основните сектори на економиката. Въпросът, който опира до всичко това, е, че когато говорим за либерализиране, това не е нещо, което непременно искат хората на място, а по-скоро това е искане на многонационалните компании, които искат допълнителни печалби от западните страни, които искат по-голяма стабилност в региона. Те дори се опитаха да не допуснат революциите или тяхното по-нататъчно развитие. докато сега изглежда има опити да се използват възможностите за приватизация, за по-големи печалби. Когато говорим за търговия, за промяна, ние добре си даваме сметка каква търговия се има предвид, каква промяна се има предвид. Най-вече трябва да се базираме на солидарността, да помогнем на хората от Тунис да подобрят економическото състояние на своята страна и на региона като цяло това няма да стане на базата на експлуатирането на ситуацията, за да се увеличат печалбите на европейските многонационални компании. Необходимо е да се огледат условията за търговия, също структурните проблеми, които не допринасят за възхода на тези страни. Голям проблем а, са дълговете 14,5 милиона, милиарда са външните дългове. Това е сума натрупана като дългове от семейството, близките на Бенали. Очевидно, трудно ще бъдат върнати тези дългове. Затова трябва да говорим за реална помощ, за реална търговия и може да се помисли за опрощаването на този дълг. Благодаря. Господин Менендес. Благодаря ви, господин председател. Разбира се, че поздравявам колегата Риналди за становището. Това, което той ни изложи, е почти една теза, защитена по тези въпроси. Просто беше едно дълбоко разглеждане на всички аспекти на въпроса. Така както и господин Ариф, ще направя някои уточнения, но ще го направя кратко, защото съм съгласен с него. Не мисля, че е необходимо да правя някаква реплика на тази докторска теза. Първо, искам да наблегна на нещо, което бе споменато от господин Кадер. Въпреки известните съжаления, трябва непременно да отчетем израело-палестинския въпрос. Защото положението там може да представлява препятствие. Това винаги ще бъде препани камък, така както и колегата Риналди го спомена. Освен това, в анализа си господин Риналди каза, че положението е различно в различните държави, различно се напредва и каза също, че е оптимистично настроен но понякога оптимизма е малко ранен. Не е речено, че Йордания ще продължи процеса, започнат в други държави. Вярно е, че е, имаше известни протести, вероятно малко по-силни, отколкото това, което си представяхме от начало за такава държава като Йордания. Но ако сме решени да е, превъзмогнем всички затруднения, Съюза за Средиземноморието, който наистина не е определен успех. би могъл все пак да възстанови динамиката си, точно е, чрез препоръките на господин Риналди. Моята група счита, че е, социалната справедливост и економическия просперитет са е, ключови аспекти, за да могат след това нашите търговски отношения да бъдат на добра основа с тези партньори. И ние считаме, а и вие казахте, че комисията в случая ни дава пътна карта, която върви в тази посока. Не мисля, че търговската политика може да замести един твърд ангажимент на Европейския съюз прямо Средиземноморието чрез съответни уместни инструменти, подходящи инструменти. Тези инструменти могат да доведат и просперитета, и економически растеж и социалната справедливост. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Както виждате, вече сме закъснели спрямо дневния ред. Ще има и други поводи да разискваме този изключително важен проблем на 13 юли, по-специално при изслушването. И разбира се, Никол Риналди ще захрани тази дискусия с доклада си. Искам да се извиня пред Европейската комисия. Сега няма да й дам думата на този етап за реакция, защото наистина много закъсняваме. Е, може ли, Николос, да не реагираш? Съгласен ли си? Айде следващия път. Ще направим заседанието на координаторите е, на обяд в 12 часа, така че имаме само около 20 на минути, за да разгледаме следващата точка от дневния ред, доклада на колегата Ариф по обществените поръчки. Кадер. Това е първи обмен на мнения, така че ще съм кратък. Аз ще ви е, разкажа една история, ако ми позволите, господин председател и уважаеми колеги полското правителство избира в рамките на политиката си за инфраструктурата да изгради магистрала, магистрала А2 в Полша. Така е малко трудно да се чуваме. Може ли малко тишина в залата, защото наистина закъсняваме и ако може да се избегне шума, би било добре. И така повтарям. Искам да ви разкажа една история, скъпи колеги. Полското правителство избира в рамките на своята политика за инфраструктура да изгради магистрала А2. Ако добре познавате каква е европейската действителност, сигурно знаете, че ноу-хауто на европейските фирми и съществува и има много фирми, които могат да спечелят този пазар. Така че логично би било тази обществена поръчка да бъде спечелена от една такава е, голяма европейска фирма. Обаче не е такъв случая, а се оказва, че поръчката е възложена на китайска фирма с, разбира се, двойно по-низки цени. Те просто смачкаха всякаква европейска конкуренция. В този контекст на международната конкуренция, споразумението за обществените поръчки е основен регулаторен е, инструмент, но се занимава само с е, тарифните аспекти и не защитава европейските фирми. Аз мисля, че в този кризисен период ние би трябвало, разбира се, при спазване на правилата, но би трябвало да защитим европейските предприятия, за да се опитаме също да допренесем за едно е, екологосъобразно развитие. Тази сутрин говорихме за дъмпинга, економически дъмпинг, социален дъмпинг от страна на развиващите се е, държави и трябва да е, въведем допълнителни критерии, които да са преференциални за европейските фирми. Много европейски предприятия спазват всички норми, които ние изискваме и именно в рамките на това становище, което сега ви предлагам и което ще е, се разисква по-подробно през, ю... през юли, искам действително да се въведат такива допълнителни критерии. Освен това ви напомням, че споразумението за обществените поръчки между Европа и третите държави не се спазва. Третите страни не играят играта на реципрочността и особено държави като Япония затварят техния пазар за обществени поръчки и за това ми се струва, че ние, европейския пазар, едностранно не може да продължава да действа по този начин. Китай е идеалният пример на държава не подписала това международно споразумение и те съответно не спазват абсолютно никакви изисквания и ограничения. Надявам се, че моето становище ще може да бъде подкрепено от мнозинство, като разбира се, очаквам становището да бъде обогатено от вашите мнения. Благодаря. Мсье Яколино. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Много внимателно изслушах това, което току-що каза господин Ариф и съм съгласен до много голяма степен с него. Естествено, ние бихме искали да бъдем конкурентоспособни и модерни, тъй като конкуренцията е в основата на добрата система за обществени поръчки. Принципа за реципрочност обаче следва да бъде характеристика на всяка отворена динамична система. Това, което се случи в Полша, се, се е случвало и другаде. Ние трябва да защищаваме малките и средни предприятия в, на територията на държавите членки и трябва да гарантираме, че а, трябва да се гарантира растеж, трябва да защищаваме обществените поръчки от организираната престъпност. В някои случаи тя играе много голяма роля. И държавите членки, които не са подписали споразумения за откриването на световните пазари. Откриването към световните пазари би трябвало да а, бъдат а, включени в нашето становище. Необходимо е енергийната ефективност и промените в климата да се отчетат. Е, е, модернизацията би следвало да избягва ситуации, в които няма истинска социална защита

предложения а, и а, държавни поръчки а, от а, страна на предприятия, които не защищават своите работници, не би трябвало да бъдат приемани. А, съгласен съм с докладчика, че трябва да се намират балансирани решения, особено за компании на европейската територия. Благодаря, Хелмут Шолц. Благодаря, господин председател. Мисля, че това е една много важна днешна тема. Доклада на господин Риф е важен, тъй като той ясно посочва, че ние сме насочени към едно ново измерение и нови контури на международната търговска политика. Може да се приемат различни подходи по темата. Знам, че имаме много малко време и може би това, което може да а, направим днес е да се ограничим с, с няколко коментари, свързани с с зелената книга по този въпрос. Обществените поръчки на национално равнище и връзката им с международната търговия. Мисля, че тук би трябвало много внимателно да разгледаме реалностите в национален мащаб и може би да а, отразим различни гледни точки. Това е едно двойно предизвикателство от гледна точка на доклада и аз много се радвам, че колегата Ариф се зае с тази задача. Ако погледнем зелената книга, първият аспект е, е за какво говорим във връзка с, с обществените поръчки. Първо опитваме се да подобрим рамковите условия, след това се опитваме да преминем към економика с много по-малки емисии на въглероден диоксид и конкурентоспособна економика. Това са проблемите, които разглеждаме. Ако разгледаме приложното поле на европейските директиви, ако ги ограничим само в сферата на обществените поръчки. Какво можем да кажем за това тройно разделение в а, а, строителната сфера? Аз мога да цитирам а, немския а, пример, а, например, представителите на федералното правителство биха били против и вече са го казали за а, а, разрушаването на този тристранен подход, защото това ще намали правната сигурност и възможността на а, малките и средни предприятия да извършват а, своята дейност. А, искам да кажа, че трябва да се погледне, да се разгледа въпроса за праговите стойности. Има ли причина те да бъдат повишени и какво ще бъде въздействието на това увеличение? Всичко това се разглежда на фона на европейските директиви. Ние следва да разгледаме имплицитните а, значения на тези прагови стойности, защото може да се окаже, че има има противоречие между онова, което можем да очакваме във връзка с съществуващите а, споразумения за свободна търговия, които са в сила. И трябва да разгледаме всички тези споразумения, особено ако говорим за разпоредби, които би следвало да бъдат заложени в директивите и за тяхното въздействие. И в заключение смятам, че е важно ако а, разгледаме подхода на комисията, да отчетем и други цели а, и а, кохерентността, последователността на всякакви различни политики. Можем да разгледаме правилата, може да разгледаме включването на тази глава в, в обществените поръчки. Това може да даде положителни стимули, особено във връзка с международните споразумения. Така че ние съвсем определено ще работим много интенсивно по този въпрос и ще се опитаме да допринесем. Господин Дартмут. Аз ще бъда съвсем кратък. Прозрачността и конкуренция в обществените поръчки. поръчки това е стремежа от 70-те години насам. Аз също съм привърженик на всичко това и съм твърд привърженик на такъв подход, но има някои проблеми, всъщност два проблема, които са непосредствени. Първият от тях е за малките и средни предприятия имат повече трудности регулаторната структура затруднява малките и средни предприятия в името на прозрачността и конкуренцията. Искам да ви дам един конкретен при... пример. Югозападната част на Англия, която имам честа да представлявам, има производство на храни и, и това е важен сектор – но както стоят нещата към момента, училищата и болниците в югозападната част не могат да използват само местни продукти поради правилата за конкуренция. Всъщност, вместо да могат да се снабдяват от местни производители, училищата и болниците трябва да се обръщам към големи производители. Зная, че не мога да разреша този проблем за 90 секунди, които ще трае моето изказване, но това е сериозен проблем, който изисква внимателно проучване от страна на нашата комисия. Благодаря, колега, и благодаря, че ни информирахте, че вие сте били е, в централната десница през 70-те години. Това мисля, че беше важна информация. Господин Каспари. Уважаеми колеги, тъй като времето напредва, искам да се спре на един важен въпрос. Пример, който беше даден с, с Полша е много добър, защото изяснява доста от въпросите. Например, за възлагането на обществени поръчки. Тук имаме определена отговорност и бях доста изненадан, когато китайците получиха тази обществена поръчка, защото закона ни изисква непременно да се избере този участник в търга, който предлага най-низката цена. Аз съм работил в местното самоуправление 10 години и много ми е ясно колко трудно е да се възлага договор не само на този участник в търга, който прилага най-низката цена, но и други фактори. Не знам точно какви са приоритетите на комисията в това отношение. Не бива да смезвам, смесваме нещата, в Полша имаше субсидиране на китайският участник в търга от страна на държавата. Предвид на липсата на международно право в сферата на конкуренцията, по какъв начин можем да не допуснем държавни субсидии в обществените поръчки. Това е проблем по-скоро за неприлагане на субсидии и за антидъмпингови мерки, отколкото въпрос на обществените поръчки. Затова трябва да намерим начин да решим този въпрос. трябва да насочим вниманието си към тези групировки, които не спазват правилата. Във връзка с полския пример ще се радвам, ако можем през едните седмици и месеци проведем задълбочен дебат как да разрешим проблема. Да, ще дам за три минути. Знам, че е трудно, но за три минути на представител на комисията. Госпожа де извинявайте. Uh, Благодаря, господин председател, за това, че давате думата на Европейската комисия. Мисля, че беше много интересно за нас да изслушаме този първи обмен на мнение. Бяха поставени много въпроси. Нямам време, за да се спра на всички тях. Към момента искам само да кажа накратко няколко неща. Ние извършваме реформа от наша страна. Искам да се спра също на GPA и някои други области. Uh, То се отнася до uh, GPA. Ние сме за ефикасността на споразумението. Както вероятно знаете, ние се опитваме да подобрим uh, както текста, така и обхвата на това споразумение, да се създадат повече възможности за обществени поръчки за нашите партньори Ние търсим реципрочност в обществените поръчки, търсим баланс относно обществените поръчки не само в Европейския съюз, но и извън него. Това е въпрос, който обсъждаме в контекста на външната ни инициатива. Както беше поискано от господин Каспари, ние разглеждаме и въпроса за държавните помощи. Мисля, че примерът с Полша на възлагане на обществена поръчка на китайска фирма. Интересен случай, ние го разглеждаме. Трябва да подчертая, че това е много сложен въпрос и не считам, че ще е лесно да се справим с държавните поръчки извън пределите на Европейския съюз. Що се отнася до модернизацията, както вероятно знаете, ние вече започнахме работа в Европейската комисия, проведохме разширени консултации и резултатите ще ви бъдат предоставени, както и на всички заинтересовани страни, на конференция, която е предвидена за следващата сряда. Освен това, беше засегнат накратко въпроса за подобряване на сертифицирането, за търсене на допълнителни възможности за обществени поръчки за малките и средни предприятия, беше споменато вече за доставките на храни, както спомена един от депутатите. Този въпрос също ще бъде разгледан. Бяха поставени някои по-конкретни въпроси от депутатите. Ние провеждаме консултации, имаме доста смесени резултати. Комисията обмисля въпроса ways to actually achieve simplification in the field of procurement, um, as you may... А дали повишаването на прага е уместно или не, като се има предвид международните ни ангажименти, не само в СТО, но и други споразумения за свободна търговия. Ако трябва да променим прага, трябва да стане в съответствие с международните ангажименти на Европейския съюз, защото иначе трябва да плащаме компенсации. Някой от е, депутатите тук направи предложение да умислим а, е, а, е, друга структура, различни типове обществени а, поръчки за доставката на услуги и строителни дейности. Ние очакваме да чуем повече за вашите предложения в това отношение. Има подобни разграничения в националните и в международните спогодби. Благодаря. Съжалявам наистина, че отговорите на комисията на колегата Шолц не са толкова положителни, защото днес е рождения му ден – Така че, може би, ще трябва да се обясните с Европейската комисия във връзка с този особен ден. Сега, Кадер, 15 секунди или не? 15 секунди. Искам да поздравя отношението на всички колеги от всички политически партии и нека да напомня, че все пак комисията ИМКО е водещата комисия, така че ние работим само по международния аспект. Просто напомням рамките – точно и за това говорих само за международния аспект. И ще приключа с това, че че може би ще трябва някакъв надзорен орган, така както и в САЩ сега. Разбира се, това не е много революционно мнение, но може би ще е добре наистина да се снабдим с такива инструменти. Моята позиция се доближава по-скоро до позицията на Мишел Барние. Това може да създаде удоволствие на някои от тук присъстващите, отколкото а, други позиции. Благодаря. Euh, Съжалявам, че така ви а, пришпорвам. Разбира се, това е под отговорността на нашия колега тук, както можете да констатирате. И така, по точка 8 за а, тропическия дървен материал ще говорим не след обед, веднага след гласуването, а сега спираме за една минута преди заседанието на координаторите. Благодаря.